текста на изборите за Европейския парламент. И точка 17. Проекто установище за повторна употреба на информацията в обществения сектор. Отлага се за следващото ни заседание. Ако нямате възражение, считаме, че тези промени са прияти. Ще има превод на всички езици, с изключение на харватски, датски, малтийски, латвийски и ирландски. Имаме някои делегирани и актове, актове за изпълнение. Само набързо ще ги прочета. Секретарията на Либе разпространи решения за изпълнение в съответствие с регламент 2016 за адекватна защита на личните данни с Япония. Това е работен документ, изготвен от службите на комисията и ще бъде разгледан ще бъде включен в бюлетина на Либе номер 16 за ноември 2018. Ако имате някакви възражения, може да ги внесете в срока. Имаме електронно гласуване, което е предвидено за 9.15 утре сутринта. Ние сме готови, мисля, да започнем заседанието. Доколкото разбирам, някои от колегите са на път за следващата точка. Знаете, че днес е понеделник и хората постепенно идват, но можем да започнем. Най-напред искам да благодаря на всички, които дойдоха на време. Високо оценявам това. И така, точка трета. За мен е удоволствие да ви представя изслушването по въпросите на младеща. Ще се предава на живо по интернет, за щастие. Също по канала на социалните медии може да се следи. Най-напред искам да приветствам младите хора, които сме поканили, една група от Торен Бизнес Скул. Те са седнали отзад. Приветствам ви най-сърдечно с добре дошли. Ние сме поканили също и участие в онлайн разговора хаштаг Ай 2018. както някои от вас може би са наясно, на 1 и 2 юни тази година се проведе поредното европейско младежко събитие АЙ. Бяха обсъдени идеи за по-добра Европа. В сградата на парламента в Страсбург беше много впечатляваща тази проява и днешното изслушване е част от многото последващи действия от това успешно събитие. И целта е да се гарантира че това толкова добре посетено събитие ще излъчи някои идеи, които могат да бъдат възприяти от депутатите от Европейския парламент. Има няколко изслушвания, 7 на брой, като последващи действия на АЙ 2018 Очакваме принос на младите хора за дневния ред на Европейския съюз. Всичко това е свързано с сфери на политиката и компетентностите на комисията Либе. Също целта е да се даде и политическа реакция. Имаме много активни членове на нашата комисия, които присъстват в залата. И аз съм убеден, че още депутати ще се присъединят към нас. Имаме а, трима участници, които ще представят идеи. Депутатите ще бъдат а, idea catchers, а, хора, които ще изслушат е, идеите. На обичайен език става дума да проведем дискусия за представените идеи. Така тези, които представят идеите, ще представят по две идеи всеки. И евродепутатите, ако не са толкова изморени от пътуването си, аз току-що обясних на младите хора тук какво означава да пътуваме непрекъснато напред-назад до тук, че това е означава да се губи много енергия, но ние ще искаме да чуем вашата реакция за по две минути. И изслушването ще засегне изключително важни теми, свързани с компетентностите на нашата комисия. Първо, миграцията с акцент върху непридружените деца, ролята на мигрантите в гражданското общество, политиката за интеграция и на второ място ще се разгледа въпроса за предотвратяването на радикализацията. И така, нека да започнем с тримата участници, които сме поканили. Радвам се, че сте тук. Добре дошли. Лукас Фокта, Ришел Фагна и Симон Кабрера Еверс. Добре дошли в нашата комисия. Ние ще започнем по първата тема – миграцията, с акцент върху непредружените малолетни лица, и ролята на мигрантите в гражданското общество. Ще дам думата най-напред на Речел. Тя ще представи две идеи за образованието и за непредложените деца. Така че имате думата. Благодаря ви много между 1 януари и 31 март 2018 927 непридружени или разделени от родителите си деца постигнаха в Европа по море. Те не се нуждаят от подаяния, от шансове, от възможности за активно участие в гражданското общество. Първата ми идея е на тези деца, заедно с младите мигранти, да получат европейски стипендии, за да могат да се включат в училище веднага, да се направят оценки на техните дипломи по най-лесният и бърз начин. Трябва да се създаде специален фонд за целта. Същото трябва да обхване и младите мигранти, които искат да започнат и да учат или да продължат обучението си. Това трябва да бъде подкрепено от процедури, които да са по-бързи за закрила, които трябва да действат ефикасно и да не се оставят младите хора да чакат дълго за документи. Тези стипендии ще включват еквивалентност на дипломите или пък оценка на съпоставеността, така че да се признаят квалификациите, младите хора да получат възможност да бъдат студенти. Всички държави членки трябва да участват в инициативата, да включват автоматично непридружените <clears throat> или разделени деца и млади хора в училищата и университетите да предприемат стъпки против е, дискриминация за хора от всяка националност. Това ще има благотворен ефект за всички. Мишел Обама казва, че децата в училищата увеличават БВП, независимо от тяхната националност е, или а, статут. Отварянето на вратите на европейски училища и университети за тази категория лица ще доведе до значително подобряване на качеството на образованието и интеграцията в академичните институции. Освен това ще има по-засилено сътрудничество между институциите, между Европа и трети страни и унези, които желаят да могат да подобрят академичните си познания. Втората идея е свързана с това правота на детето да играе и да учи. Аз съм юрист, Жант, който работи по въпросите на хуманитарното право. Читам, че да се гарантира попечителство на непредружени или разделени деца би било много полезно за интеграцията им. Европейския съюз трябва да хармонизира националните си права като използва най-добрата натрупана практика, хората да могат да продължат да живеят в среди, които са им познати, а не в отделни лагери за мълцинства. Необходимо е по-задълбочено интегриране и попечителството не трябва да се разглежда само като първа стъпка към осиновяване. Ако се насърчат добрите практики на ниво Европейски е, съюз, е, ще даде положителни резултати за родителите, които са напуснали домовете си. Това ще е възможност е, да имат къде да живеят, да си не потърсят работа. Освен това, трябва да има също обучение, спорт, възможности за игри и прочие. Това ще има положителен ефект. Европейски фонд трябва да бъде създаден, за да се насърчат тези семейства, които възприемат този модел. И така инвестициите ще бъдат по-малки, отколкото въдворяването на такива непълнолетни и малолетни лица в определени общини. Тази добра практика ще подобри възможностите на тази категория лица да развият потенциала си, да се използват пълноценно възможностите за тяхното израстване и развитие, като се отчитат винаги на първо място интересите на детето. Благодаря много, Речел. Благодаря, че изложи тези идеи толкова ясно. Четирима депутати ще вземат отношение, но първо ще изслушаме следващата идея, представена от Лукас. Благодаря, госпожи и господа депутати. Най-напред ще която ще спомена, е европейско пребиваване за квалифицирани мигранти. Европейския съюз се обърна към този проблем с синята карта, само че там изискванията са твърде високи. Европейската комисия се опита да направи реформа през 2016 година. Основната идея беше, че миграцията трябва да е в правомощията на държавите членки. Аз съм съгласен, но има една група, която е засегната особено директивата за синята карта. Това са младежите, които идват от цял свят и учат и получават своята диплома в Европейския съюз. Член трети казва, че за синята карта заплатата трябва да е 1,5 от средната. В Австрия средната заплата беше 31 000 евро, а следващото година ще завърша право и се съмнявам, че ще мога да получавам 46 000 евро. Моето предложение е да се предвиди изключение от 5 по точка 5,3 за лица, които са учили завърши в Европейския съюз. Няма економически смисъл да образоваме тези хора и когато са готови да дадат своя принос към европейското общество, да върнат нещо, да създадат идеи, фирми, да ги отпратим. На тези хора трябва да се даде възможност да участват в европейското общество. Това е една промяна, която би била малка, но много ефективна. Много е интересно това, което казахте за миграцията. Благодаря, Лукас. И така, две много интересни изложения, две много интересни идеи и две области на законодателната дейност. Знам, че и двамата депутати, които работят в тази област, закъсняха. Искам да попитам Ана Мария и Сесил дали са готови да отговорят. И така, Ана Мария Кураца Билт е първата, която ще отговори. След това Сесил Кашето и след това Бодил Валеро. Благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Извинявайте. Самолетът ми закъсня. Аз не исках да закъснявам. Искам да приветствам добре дошли младежите. Много се радвам, господин председател, че дадахте възможност в парламента да дойдат млади хора. Е, благодарна съм, че имах възможността да ви слушам и да отговоря. Заедно с колегата Катерина Киничи ние създадахме интергрупа по е, правата на децата. Не винаги е точно да казваме деца. Целта е в цялата дейност на Европейския парламент, в политическата и законодателната дейност, да бъде заложена идеята, че детето е първо дете, независимо от миграционният происход, етничността, до най-добрият интерес на детето трябва да е в основата на всяка наша политика. Благодарение на колегите в парламента успяхме да постигнем мнозинство, независимо от политическите групи и националностите, да заложим е, върховния интерес на детето в е, е, пакта за миграция. Парламента прие тази много важна реформа, която за съжаление е блокирана в съвета, но всички изменения и благодаря на колегите от останалите групи, че всички изменения бяха прияти по, вашия, по вашата идея. Е, всички непридружени деца – трябва да имат незабавен достъп до образование, когато дойдат в Европа. Европа би трябвало да означава безопасност за всички деца и достъпа до училището и образованието е най-добрият начин да осигурим интеграцията. Също така е и да е, споделим с тях своите ценности и им дадем възможност да си изградат ново бъдеще в Европа. По друг въпрос е свързан с приемното семейство, грижите в рамките на общността. Това, това е част от пакета за обежище, правото на игра. Да, това е част от нашия пакет. Ние искаме да има безопасни зони за деца в беженските лагери. Децата са деца и имат право да живеят като деца. Включихме разпоредби за защита на момичетата, за тяхната физическа неприкосновеност, защитеност от ранни принудителни бракове, генитално усъкътяване. Но искаме те да, при всички случаи искаме те да имат право, равни права с момчетата. Лука спомена реформата в синята карта заедно с колегата Сесилия. Предлагаме законодателство за граждани от трети страни, за да могат те да учат, да следват и да извършват научни изследвания. Това е ускорена процедура за да учат в Европа и да запазим този талант, след като сме ги изградили, защото виждаме, че те учат в Европа и след това отиват в Съединените щати. Искаме да, за, да задържим този талант, защото ние сме в ситуация, при която трябва да спечелим глобалната битка за таланти. И последния въпрос също така успяхме да прокараме идеята децата да не биват задържани поради миграционния им статут, когато дойдат в Европа. Когато дойдат в Европа, те трябва да е, бъдат е, третирани на равна нога с европейските деца. Благодаря, господин председател, за тази възможност. Искам само да спомена, че трябва да се вместваме в предвиденото време и така че не повече от две минути. Сесил Кенги е следваща за две минути. Заповядайте. Благодаря, Клод. Благодаря и аз на нашите докладчици за изказванията. Аз мисля, че темите и предложенията, които представиха, трябва да бъдат изслушани внимателно. И аз споделям много от идеите, които те споделиха. Ще започна с интересите на децата и върховния интерес на детето. Това винаги трябва да е в центъра на вниманието. В всички резолюции, които сме представили в парламента, прилагаме този принцип и тази тема като хоризонтална тема. Малолетните лица, децата, аз чух част от изказването от е, изказването на госпожа Джанфаня, Много от е, въпросите, които са включени в един закон, който всички познаваме, е много напредничаво законодателство. Това е италианско законодателство, което регулира темата за приема в Европа. Трябва да държим сметка за него, дори и когато работим по досиетата идентификация, установяване на възрастта, предвиждането на ментора и на защита. Това е защита, която трябва да се осигурява и на децата, и на възрастните. Правата трябва да се прилагат за всички и в това число и за приема на децата. Няколко думи за синята карта. Аз тук прилагам идеята за преносимост на правата. Този, който тръгне, не оставя правата зад себе си. Хоризонталния подход и преносимостта на правата въжи за всички, дори у нези, които тръгват на път. Това е свързано и с идеята за европейско гражданство. Благодаря. Благодаря, Се Сила. Будил Валеро. Благодаря ви. Искам веднага да кажа, че много ми харесват вашите идеи и аз бих гласувала за тях. Може би не всички ще гласуват за тях. Това, което споменавате за стипендиите е много хубаво. Това би трябвало да е задължително за всички страни. В момента някои страни приемат най-голямата част от непридружените малолетни, други не приемат нито един. И когато виждам млад, младежи, които идват в Швеция, те се интегрират много бързо, учат езика. Но за повечето от тях е много трудно да продължат да учат, когато навършат 18, тъй като има прак, въпреки че сме приели специален закон имаме нужда от всички тези хора, които идват тук. Те имат нужда от образование, ако останат при нас или ако се върнат, защото и в двата случая това е полезно, ако могат да учат в чужбина. правата на децата да играят, разбира се, както и да живеят в семейство. Най-важното за това семейство за тези деца е, е семейство, родителите им да пристигнат веднага след това. Когато започнах да работя по въпросите на миграцията през 96-та година, като преводач и адвокат, беше много по-лесно да дойдеш в Швеция, дори и за бабите и дядовците. Като възрастен можеше да поискаш бабите и дядовците да дойдат в Швеция. Тогава това беше възможно, сега не е възможно. Много е важно да се живее в семейството. По отношение на синята карта, ние работим по този въпрос отдавна и въпросът е блокиран в съвета. Въпросът е дали можем да направим така, че да се приеме една шведска идея през 2008 година – разширихме подхода към трудовата миграция, както за високо квалифицираните и другите. Защото имаме, имаме нужда от двете категории. И високо квалифицираните, и ниско квалифицираните. И нямаме а, прак за заплата. Имаме друг модел, Прилага се това, което синдикатите предлагат като препоръчват като заплата в конкретен сектор. Това е което се опитвам. Това е в което се опитвам да убедя парламента. Не съм успяла, но не се отказвам. Благодаря, Бодил. Ще помоля Рейчел и Лукас да отговорят на казаното. Благодаря, госпожи и господа депутати, за реакцията. Ще започна от края. Отговорът на госпожа Бодил Валеро. Благодаря ви за това, че споделихте своя опит. Аз съм и аз съм преводач и се и се квалифицирам за адвокат в правото и има чудесни думи и неща. И, и аз и госпожа Кенги сме италианки. Законът Дзампа, Дзампа е отговор на онова, което се каза тук на надинституционално ниво. Онова, което искам да подчертая е, че де-факто – в много малките общности законите на Европейския съюз, които са залегнали в националното право за малолетни лица, не се спазват на практика. Не искам да говоря за властта, но за влиянието на общностите е по-силно, отколкото някои ситуации, при които те се настаняват при приемни родители. Например, малка регионална ситуация. В интерес на всяко дете е да има, да живее със своето дете или пък да бъде настанено при испанско, шведско, италианско дете. Не, това право не винаги се спазва в Италия. Аз мога да говоря за своя опит, защото съм работила с непридружени, отделени, разделени деца, като а, младши адвокат а, успяха да направя така, че само едно 15 годишно дете да бъде настанено училище. А, и, още едно дете беше пристигнало на 8 години само и разбира се беше настанено в училище, защото беше на 8 години. Но как стоят нещата с 17 годишните деца? И собствениците на тези общности казват, те не искат да ходят на училище. Те са на 17, след една година те ще станат пълнолетни. Защо трябва да ги настаняваме в италианско училище, да ги да ги настаним в училища за, работ... за, за професионални училища за възрастни. Всички мигранти, деца от 15 до 18, заедно с младите мигранти, които обаче са пълнолетни, пълнолетни над 18 години, са в едно и също училище, 2 или 4 часа всяка седмица. Това а, в интерес това във върховния интерес на детето ли е, може би говоря твърде много от лична гледна точка, но не смятам, че в случая се действа от името на върховния интерес на детето. Лукас. Най-напред Ученето е най-много добро като първа стъпка, но не всеки, който учи в Европа, има желание да се занимава с е, изследователска дейност. Съгласен съм, че имаме нужда от двете категории. Добра първа стъпка би било да започнем с е, високо квалифицираните, тъй като в този случай няма да има толкова силни отрицателни реакции. И това е причината, поради която се захванах с тази тема, е, че този, който разработи тази идея, ми каза, че независимо от а, високите качества на, а, на конкретно лице в университет и добрите резултати в университета, няма да си намери работа като адвокат. Аз обаче познавам в Австрия една, едно лице, което завърши право, започна да работи с беженци. В един момент се притесняваше, че ще бъде депортирана защото австрийското правителство започна да, е, да обмисля въпроса. Е така, проблемът е много важен. Ако запази, ако ограничим нещата до учените, това е може би добра първа стъпка. Всички вишисти би трябвало да могат да дават своя принос към Европа. Благодаря ви много. Мисля, че ви споменахте синята карта и госпожа Кораца Билт спомена за изследователската дейност. Всъщност, мерките за правна миграция има, има твърде много ограничения по отношение на законовата миграция и от политическа гледна точка, от гледна точка на правомощията на държавите членки. И така, имаме сериозни проблеми. Накрая ще предвидя възможност да зададете допълнителни въпроси. колеги като госпожа Викстрем и други успяха да предложат някои мерки за законова миграция, но те не, не са на толкова подробно ниво, за да обхванат всичко това, което вие споменавате. Но това, което казахте за синята карта е много точно. Благодаря и на двамата. Сега преминавам към Симон, който да представи своите идеи за изключването и отчуждеността на радикализираните лица. Симон, заповядай и добре дошъл. Благодаря. Първата ми идея е свързана с изключването. Всъщност нещата се свързват обикновено с екстремизъм, с престъпност, с насилие. Е, и младите хора правят е, е, тази стъпка към екстремизма, е, защото смятат, че са пренебрегнати, изключени от обществото. Това много често е всъщност един огромен проблем за обществата в цяла Европа. Би трябвало да имаме предвид няколко фактора, които повишават риска за е, едно такова индивидуално решение на младите хора и създаването на усещане за това, че са изключени от обществото. Ако младите хора е, имат възможност е, да участват пълноценно в обществения живот, ако имат бъдеще пред себе си, те едва ли ще направят стъпката към такива крайни действия и ще е, тръгнат по пътя на престъпността извън закона. И така, необходима е, е стратегия, според мен, която да предотврати именно един такъв, е, едно такова развитие. Трябва да се създаде целева група и да се е, концентрираме върху усещането за отчужденост и за откъсване, за изключване от обществото. Това не става обикновено на някакви събития и прояви, е, е, а става когато си на място и когато знаеш какво усещат младите хора и какъв е живота им. Освен това, трябва да се създаде доверие. Трябва да се мотивират младите хора да участват е, и в лидерски програми и да поемат своята роля в обществото, да разгърнат своя потенциал. Освен това, целевата група би трябвало да си постави за цел е, да участва активно в политическия процес и аз смятам, че така наречените младежки е, съвети са една много подходяща форма на местно равнище за участие в обществения живот. И а, е, сега преминавам към втората си идея за а, е, оттегляне от терористична дейност и отказ от радикализация. Става дума за а, е, програми, с, които ние сме а, реализирали във връзка с а, бивши екстремисти, с а, членове на престъпни групи. А, Работили сме е, с колеги, които имат и личен опит и същевременно и с така наречените бивши, отказали се радикализирани хора, които вече са се е, оттегляли от терористична дейност. Те са много добри практици, но естествено първо е, трябва да се създаде съответната програма. Е, и трябва да се има предвид, че всъщност нивото на тези хора, които биха могли да послужат като един вид лидери и преподаватели в програмите за дерадикализация е различно. Те не винаги разполагат и със съответния инструментариум и умения, за да могат да послужат е, е, именно за тези цели, за дерадикализация, но същевременно имат личен опит и в този смисъл са много ценни те са особено важни в началната, във важната фаза. И тогава се нуждаят и най-много от помощ. Е, естествено, ние имаме една е, такава програма е, и мрежа РАН за информиране относно радикализацията, но консултантите от тази мрежа не винаги са в състояние да участват в програмите безплатно, тъй като не се предвиждат съответните средства за заплащане. И затова аз призовавам Европейския съюз да направи един пул от подходящи хора от този тип, за който говорих, но също времено да подсигури и финансовата помощ за тяхната дейност. Благодаря. И сега ще дам а, думата на Биргит Зипел а, за реакция. А, благодаря ви. Ще предпочитам да говоря на немски. Благодаря много, господин председател. Благодаря за предложенията, които чухме. Превенцията, а също и, и а, участието в, обще... в живота на обществото. А, бихме казали, интеграцията на младите хора е много важна тема за Германия. Младите хора би трябвало да имат усещането, че са една много съществена част от живота на обществото. А много често именно това липсва. Понякога се чувстват е, пренебрегнати, понякога е, нямат възможност е, да се учат, нямат достъп до пазара на труда и така изпадат в едно безтегловно състояние, което ги тласка към престъпност много често на местно равнище се е, развиват инициативи за по-активна спортна дейност на тези млади хора. В моя роден край обикновено се казва, трябва да е, намериш човека на място, за да можеш да му помогнеш. И така, е, ние е, в Европейския парламент, както и всички е, други парламенти, би трябвало да намерят съответната процедура и съответния начин, е, който да даде възможност на младите хора да намерят пътя към обществото и пътя към себе си. Има различни е, млади хора с различни аргументи, с различни желания, с различни тревоги, е, но до всички тях би трябвало да достигнем Програмите за е, начинаещи е изключително важна, е, именно за да започнем, така да се каже, да е, осъществяваме контакт с младите хора. А програмата, за която току-що чухме е, и предложението да се е, включат именно бивши радикализирани е, млади хора, които вече са се отказали от терористична дейност и от радикални идеи, е изключително ценна. Това е много важен опит и тези хора на базата на своя личен опит биха могли да бъдат много полезни, естествено. Струва ми се, че действително е много важно да намерим съответните ресурси, за да подпомогнем тази дейност. Ще си позволя да кажа, че държавите членки не би трябвало да се пазарят и да се скъпят толкова за всяко евро, което внасят в е, бюджета на Европейския съюз, а трябва да помислят, е, е, така надхвърляйки тесните национални интереси, за да видят колко важна е тази цел. Натали. Благодаря, Клод. Благодаря, Клод. В началото на изказването ми искам да благодаря на отличната и интелигентна работа по тази програма и интересът, който се проявява за обмен на мнение тук в Комисията по граждански свободи. Радвам се, че тук са колегите Киничи, Кораца Билт, колеги от различни политически групи. Ние се опитваме в всички досията, които разискваме, да настояваме да се спазва достоинството на хората, да се защитават децата. Това, което беше казано тук, всичко, което засяга децата, задържането на децата беженци, е въпрос, който ни вълнува. Вълнува ни въпроса е за тяхното социално приобщаване. Аз много добре разбирам направените предложения по идеята за пилотен проект за реинтегриране на склонни към насилие млади хора. И второто предложение се отнася до това да бъде създадено доверие, за да може младите хора да се откажат от пътя на разрушението, който са поели, като се създаде един резерв от ресурси. Мисля, че това е интересна комисия в работата на Комисията за борба срещу тероризма, в която имаше гласуване миналата седмица, освен останалите аспекти, които бяха разисквани, има една голяма част, която е посветена на радикализацията и за предотвратяване на радикализацията. Това, което вие предлагате, се вписва в всичко това. Вие също предлагате да се възползваме от опита на онези, които са били радикализирани, но са излезли от лапите на радикализацията и те са запознати с рисковете едни млади хора да разговарят с други по тази тема е отлично средство за превенция. И това е във връзка с това, което вие предлагате, да се създаде такъв резерв от обучаващи. да се видят слабите места, за да се предотврати радикализацията на младите хора. Трябва да се обсъди въпроса за радикализацията по интернет. Това е друг ъгъл, който бихме могли да обсъдим на двустранна основа, ако това е възможно за вас. Отново искам да благодаря и аз високо ценя отличната ви работа и за тази толкова интересна дискусия, организирана в комисията Либе. Симон, желаете ли да отговорите? Да, благодаря. Благодаря за тези окоръжителни коментари. Ще се опитам да дам отговор. Да, ние използваме различни форми на активност и приобщаване на младите хора, естествено и спортни на активност. Европейския парламент за младежи, да. Е, е едно чудесно събитие, но в този случай става дума за хора, които е, не можете да срещнете сред участниците в този вид е, събития. Става дума за млади хора, които по никакъв начин не могат да се вредят, така да се каже. Но те също времено се сблъскват е, ежедневно с е, насилие в е, средата, в която живеят и с, контактуват с хора, които упражняват насилие. Така че местните общности, според мен, са най-доброто място, за да достигнем до младите хора. И още един коментар е, във връзка с казаното от дамата в черно. Съжалявам, не запомних името ви. Когато говорим за отказалите се от радикални и терористични дейности е, и идеи е, млади хора, имаме предвид естествено това, че трябва при всички положения тези хора да бъдат подложени на една много щателна проверка, за да сме сигурни, че е, те действително са се отказали искрено. Just, just... Да, Натали, жената в черно. И така. Две минути за Лукас Файхтер, който има още една идея, която иска да сподели с нас. Две или три минути. Не, две минути са достатъчни. И Сесилия също ще каже нещо а, във връзка с хуманитарните комен... коридори. Но първо ще дадем думата а, на а, Лукас Файтер и след това а, Сесилия ще а, направи коментар по чутото. Благодаря. На второ място бих искал да говоря по, по темата хуманитарни коридари за е, беженци. Е, става дума за е, търсещи е, обежище, е, е, но не в е, държавите членки е, на Европейския съюз, а е, в консулствата и посолствата на място в страните на происход. Ние знаем как стоят нещата в държавите членки и нещата са свързани естествено с работата на техните органи на място в, други, в трети страни. Всички ние познаваме и конвенцията за беженците от Женева, но аз смятам, че е много по-подходящо и по-целесообразно молбите да се приемат и разглеждат е, на място в е, посолствата и мисиите, е, както и консулските служби, защото там служителите познават най-добре ситуацията на място. Става дума за, да кажем, разселени лица, които е, би трябвало всъщност да получават е, статут на търсещи убежища още там на място, тъй като е, служителите са наясно, че има такива проблеми с разселването и че понякога не става дума за директно преследване на лицето или за опасност, пряка опасност за живота му, да кажем за климатични промени или за природни бедствия, които правят живота невъзможен. И така, това също е една част от проблема. Ние би трябвало да свикнем вече с понятието климатичен бешенец. За да се решат проблемите, не е необходимо непременно хората да излагат на опасно живота си и да преминават нелегално границите, за да стигнат до Европейския съюз. Техните искания би трябвало да се разглеждат на място от специалисти, познаващи ситуацията. Сесилия, да, аз съм абсолютно съгласна. Да, е, това е, е всъщност е, най-подходящият начин. Въпросът е, опира и до това, което каза Лукас, а именно, че държавите членки би трябвало да хармонизират своята уредба в това отношение. Имаме фантастична позиция в това отношение, е, която се базира именно на тези принципи. И аз съм готова по всяко време да кажа да, да започнем преговорите. Нека да кажа и няколко думи във връзка с е, е, деца, непълнолетни, как точно да се решават техните проблеми. Ако ние желаем да осъдим всякакви практики, които ограничават свободата и нарушават правата на лицата, ще трябва да започнем именно с най-уязвимите с децата. Дори в моята страна, в Швеция, там където имахме толкова добра практика за събиране на семейства, децата не би трябвало да бъдат изолирани, не би трябвало да бъдат сами. Те се нуждаят от грижи. Дори социалистите и големите консервативни партии в Швеция в момента не поддържат вече е, тези идеи, тази практика, която е, се бе утвърдила в нашата страна. Е, наистина невероятно. Хилари Клинтън е абсолютно права, когато казва, е, че трябва воля, за да е, отгледаш едно дете, за да се грижиш за едно дете. Е, и това е точно така. Аз оценявам много високо вашата работа и вашите предложения и смятам, че групата, която работи по въпросите за децата в нашия парламент, действително върши чудесна работа. Благодаря, Сесилия. Биргит, може би, също желая да вземе отношение по темата, е, но по-кратко, моля. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще коментирам искането за хуманитарни визи и е, разселване. Е, действително, предложението е, е много стойностно. То би могло да ни помогне да се справим с много от проблемите, е, да предложим сигурни пътища за търсене на обежище и подаване на молби и а, е, разселването и хуманитарните визи а, е, не представляват непременно а, е, право на обежище, но същевременно е, това е начин хората да бъдат да могат да поискат по един много по-приличен и подходящ начин статут голямото мнозинство от е, бежанци е, и желаещи е, обежище не стигат до Европейския съюз. Не би трябвало да се концентрираме върху изграждането на стени и високи гранични заграждения. Не, трябва да потърсим легални пътища за предоставяне на хуманитарна виза, за разселване. И може би ще можем в следващите месеци да убедим държавите членки, че трябва да помислим именно за една форма на разселване. Лукас. Е, ако е възможно на немски е, за една последна реакция, бих искал да благодаря на всички, които присъстват. Е, е, съжалявам много, че не виждам представител на Австрия в залата. А, именно е, в Австрия темата е изключително актуална и в последните 4 години, за съжаление, като че ли темата се пренебрегва може би е, в резултат на управлението на Австрийската народна партия. Но е, е, много пъти сме разговаряли с млади хора по техните проблеми. Бил съм и в центъра на Виена, но когато се отклониш малко, дори и на две минути, така да се каже, в страни от Хофбург, вече попадаш в една съвсем друга среда, в съвсем друг квартал. Срещаш хора, които са именно в категорията на изключените или най-малкото имащи усещане да бъдат изключени от живота на обществото хората, които са срещу миграцията, би трябвало да потърсят контакт с някои от мигрантите, е, за да разберат какви са техните проблеми. Те нямат достъп до образование и същевременно дори и да желаят и да получават теоретично достъпа, нямат достатъчно средства, за да изхранват и децата си, за да се учат, е, трябва да работят, нямат и достъп до пазара на труда, легално и така нататък. Е, огромни са проблемите. Да, някои а, е, последни изказвания, може би и от а, е, Рейчел и Симон, е, щяха да бъдат а, е, много полезни в случая, но за съжаление времето ни изтече. При всички положения изслушванията продължават на европейско равнище, тук в Европейския парламент и то не само в тази комисия. И аз благодаря много за това, че по, в една много кратка форма, но същевременно много убедително бяха представени е, важни предложения, които е, намериха добър прием е, и бяха подкрепени от нашите депутати. Ние продължаваме да работим по досиетата, е, законодателните предложения, които се отнасят именно до тези теми и е, депутатите, които са особено активни в работата по тези досиета, са тук. Имайте предвид, че заседанията на комисията се предават пряко и всеки, който има желание и проявява интерес, може да ги проследи по интернет. За съжаление, не можем да отделим повече време, макар че идеите ви заслужават е, много внимание и много време и аз ви обещавам, че ние ще се задълбочим и ще ги проучим много внимателно. Но е, дневният ред е много наситен, така че няма да можем повече да продължим с обсъжданията. И така, е, благодаря ви още веднъж и продължаваме с заседанието. Благодаря ви много, че се отзовахте на поканата ни. Ние ще се опитаме да доразвием това, което беше споделено тук. Около 30-40% от законодателните актове са в правомощията на тази комисия. Ние ще следим развитието и през следващия мандат да видим как ще се развият въпросите с миграцията, с радикализацията благодаря ви отново. Ние ще следим състоянието и бъдеще. Благодаря на трима ви. Благодаря на колегите. Съжалявам, че сега трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, colleagues, we can go on to... Колеги, можем да преминем към четвърта точка от дневния ред. Um, so we go now to the... Става дума за създаване на програма Права и ценности. Докладчикът Бодил Валеро е тук. Ще проведем размяна на мнения по програмата Права и ценности за периода 2021-2027. И веднага ще дам думата на докладчика, тъй като ни разполагаме с много време. Ще говоря на шведски язик, така че се сложете слушалките. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха. Сътрудничеството беше много добро в рамките на комисията Либе. Искам също да благодаря на съдокладчиците. Ние работихме съвместно в Либе, но има и други комисии, Култ, ФЕМ, там има също изключителни компетенции в някои области. Работихме с Юри, Бъч, Авко. Тоест много комисии работят по тази програма за правата и ценностите. Както вече казах, сътрудничеството между всички, които се занимават с тези въпроси, беше много добро. Вече сме обсъждали това досие Приветстваме факта, че Европейската комисия продължава да работи и включва допълнителни въпроси, така че програмата за сътрудничество да стане по-разширена, да се отчитат организациите, които работят в сферата на правата на човека. Всичко това са елементи, които са взети предвид. През април тази година комисията разгледа тези въпроси, но не е достатъчно. Говори се за увеличаване на бюджета, тъй като сега бюджетът не е достатъчен, което е жалко, за да се включат повече сфери е невъзможно да се направи без повече бюджетни средства. Затова трябва да се справяме с фондовете, които са налични към момента. Ние получихме доста предложения за изменения. Много от тях са по едни и същи въпроси. И ми се струва, че сме постигнали доста широк консенсус по голяма част от точките. Вече проведохме заседание с докладчиците в Сянка Стигнахме до компромисни изменения. Постигнат е консенсус по сложните въпроси, които да бъдат разгледани на следващото заседание с докладчиците в Сянка, така че аз съм уверена, че ще се намери решение. Основната цел е да не се засягат съществуващите програми. трябва да се отчитат е, потребностите и ние разполагаме с определен бюджет за тази програма. Ние имаме консенсус е, по този въпрос. Искаме да се увеличи като цяло програмата. Е, други теми са засегнати от резолюцията от април в която се дава мандат да продължим да работим в тази област по демокрацията, основните права, върховенството на закона, както и по проекти на национално и местно равнище. Автоматизирането на някои дейности, борба срещу корупцията, почтенност и прочее, и прочее. Всичко това е част от включения нов стълб. Има и друго важно предложение. Организациите, които са в по-малки мащаби, трябва също да имат да, възможност да кандидатстват за финансиране по програми при по-облегчени условия, да няма толкова процедури, които да се спазват, да има повече гъвкавост, също да се прилага съвместното вземане на решения при оценката на програмата. Това са някои от въпросите, които са от особена важност, въпреки че има и много други. Мисля, че ще можем да гласуваме на 10 декември в нашата комисия да започнем тристранните консултации през месец януария. Надявам се да приключим по това досие преди края на нашия мандат. И така очаквам следващата среща с докладчиците в Сянка. Има някои оставащи по-чувствителни и трудни въпроси, но съм убедена, че заедно ще можем да постигнем решение на следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Бодил. Има доста докладчици в Сянка и асоциирани докладчици. Някои присъстват в залата. Ще започнем с Михаил Бони от НП. Благодаря ви. Ние многократно сме обсъждали тази тема и мисля, че едно от важните решения, които предлага Европейският парламент към следващата многодишна финансова рамка е именно тази програма. Ние говорим за бюджет, за, за пари. Знаете, че Европейският парламент одобри новият бюджет и че този нов бюджет е резултат от съвместните усилия на всички политически групи. Ние сега разполагаме с три пъти повече средства, отколкото първоначално беше предложено от комисията. Най-важното е, трябва да се запази а, от Телния характер на тази програма за права и ценности. Има доста сближени позиции на политическите групи относно това какво да влезе в тази програма за права и ценности. Искам да благодаря на докладчика за това, че подготви много стабилен доклад, който е добра отправна точка за преговори. Ние започнахме разговори с докладчиците в Сянка. Постигнахме съгласие, че е необходимо да се подкрепи гражданското общество, да се използва член 2 във връзка с ценностите. Приветстваме, приветстваме да се създаде нов бюджетен ред, да се обърне внимание на гражданското общество на местно, национално, регионално равнище – особено на местно и регионално равнище. Освен това, ние предлагаме доста по-небюрократични решения за неправителствените организации. Освен това, ние обхващаме всички измерения на проблема във връзка с моделите на организации, как да се подкрепят по-малките организации по места. Имаме малки разлики в формулировките. Според мен трябва да, да гледаме на програмата Права и ценности като един положителен проект за отстояване на ценностите ни. Според мен това не е насочено срещу никоя държава членка. Това не е мярка за налагане на санкции на никого. Има позоваване на дебата за ефикасността, що се отнася до условията за върховенство на закона. Аз разбирам всички аргументи, ние сме ги обсъждали, но от практическа гледна точка бих искал да се намери едно здравословно решение, което да бъде одобрено от Европейския парламент, надявам се и от Европейската комисия, да бъде одобрен и от съвета. Това е много важно. Важно е не само да има едно решение, което да функционира само в нашето въображение, да действа на, на практика в държавите членки. Трябва да помислим дали някои от решенията, свързани с върховенството на закона, с които общо съм съгласен, би трябвало да са включени тук. Имам предвид по-скоро условията за върховенство на закон, например финансиране и прочее. Ние не знаем точно какви ще бъдат условията, които ще се изискват в крайна сметка. До сега преговорите по постигане на компромис бяха плодотворни и се надявам да намерим обща позиция и накрая да гласуваме едно добро решение на 10 декември. Благодаря. Сесил Кенге от е, Социалистите и Демократите. Благодаря, Клод. Както вече казах на предишното заседание, благодаря на докладчика не само за значителната работа, насочена към промяна, но също така и за вниманието, което отдели на нашите, нашите изменения. Текст техническата дейност се ускорява и отбелязвам с удовлетворение, че всички групи са готови на компромис. Що се отнася до измененията, ние внесахме от името на нашата група доста изменения и благодаря на докладчика за това, че включи борбата срещу всеки вид нетолерантност офлайн и онлайн. За нас това е приоритет. Разбира се, аз съм убедена в необходимостта от програма, която да отчита ценностите на гражданството и равенството тук не бива да забравяме и върховенството на закона и демокрацията, основни елементи, които играят роля за силване доверието на гражданите. Що се отнася до финансирането, аз съм за значително увеличаване на финансовото подпомагане. Предизвикателствата са многобройни и НПО-тата, които се борят срещу ксенофобията, расизма или е, или насилието имат нужда от повече финансиране от Европа. Благодаря на докладчика за това, че спази амбициозната пътна карта. След като бъдат въведени поредните технически детайли, можем да приключим работата до края на този мандат. Благодаря за вниманието. Благодаря те, Сесил. От екара господин Юрик има думата. Благодаря ви много. В предходните ни дискусии, както по този проект, както и по проекта на Бони, ние изразихме своето скептично отношение към подобни механизми, особено по отношение на тяхното изпълнение и дали това ще стане по обективен начин. Да няма предразсъдъци. Затова ние искаме да внесем изменения, които могат да предоставят гаранции за това, че поне Европейският парламент ще изрази своите предложения и желания и че ще се гарантира този едностранен подход. Освен това се позоваваме на член 17 от договора за функционирането на Европейския съюз за непрекъснат диалог между Европейския съюз и съответните общности и религиозни организации. Ние знаем, как сегашната демографска криза в Европа води до криза в семейството. И участието на Европейския съюз е само потвърждение на твърденията на Европейския съюз по отношение на правата на човека. Важен въпрос, който трябва да се разгледа е как ще се разгледат проектоизмененията при изготвянето на компромисни изменения при гласуването накрая. Аз няма да обсъдя всички тях, но това е насоката, в която са направени нашите предложения. Така ние целим да гарантираме, че ще има по-силно доверие към изразените идеи. Благодаря, Силви Интфелд, от името на АЛДЕ. Благодаря, ще бъда много кратка тъй като ние цяло подкрепяме линията, която предлага докладчика и благодарим за конструктивния подход. Искам да кажа само две-три древнички неща. Едно от предложенията, което направихме и което бихме искали да се включи в е, проекта, се отнася до 5% резерв за извънредни ситуации, когато има сериозни нарушения – на основните права и върховенството на закона от едно правителство на държава членка. В този случай знаем, че трябва да има нещо като противовес. Трябва да има бюджетна линия, трябва да има гъвкавост за подобни спешни ситуации. Може да има такъв спешен проблем, свързан с върховенството на закона и основните права. Във връзка с казаното току-що от господин Бони, аз не считам, че този инструмент е насочен към която и да е държава членка. Той е в подкрепа на гражданите, включително в онези държави членки, където правителствата не зачитат правата на собствените си граждани и правят много трудно за гражданското общество, това са организации на гражданите, да използват пълноправно това, на което имат право. Михаил Бони спомена нещо за условията, но това не е свързано с този инструмент. Това е въпрос свързан с бюджета. Това е нещо по-различно. Като цяло, мисля, че това е много положително. Европейския съюз от години има бюджетен инструмент за насърчаване на демокрацията, човешките права и върховенството на закона извън Европейския съюз. Ние сега се нуждаем от такъв инструмент вътре в Европейския съюз, тъй като демокрацията, човешките права и върховенството на закона не могат сами да се защитават. Ние трябва да го правим, така че е много добре, че осигуряваме сега средства за тази цел. Благодаря ти, Софи. Има ли някой друг или да дам думата на Бодил Михал. Софи, ние сме съгласни, че трябва да стимулираме организациите на гражданското общество, за да се спазват принципите на демокрацията, върховенството на закона, демократичния диалог. Съгласен съм, но от друга страна трябва да говорим и за някои практически възможности и за рамката. Мисля, че по време на срещите ни по-нататък ще можем да изясним много повече тези аспекти. Благодаря. Доста работа се върши по това досие. Бодил, желаеш ли да кажеш нещо в заключение? Ние имаме време до 10 декември, но в заключение, както вече казах, има някои въпроси, по които все още не, се, не е намерено решение, така че трябва да стигнем такова общо решение и се надяваме да постигнем подкрепа с мнозинството в Европейския парламент. Ние интерпретираме по различен начин някои аспекти, затова трябва да видим как може да решим този проблем, за да стигнем до общо тълкование. Не става дума да сме против една или друга държава, да визираме който и да било, а по-скоро всички държави членки да бъдат на същото ниво, да бъдат на висотата на общите ни ценности, всички държави членка да отстояват тези ценности. За това става дума. Когато една страна не е на висотата по член 2 или друг, е необходимо да има определен модел, за да се вкара в правия път. Парламентът е, иначе не визира никоя конкретна държава. Благодаря много, Бодел. Желая късмет, успех и на докладчиците в сянка. Благодаря много. Колеги, сега можем да преминем към точки 5 и 6. Сключване на споразумение с Албания за статута на действията, провеждането в Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания и съответно в бивша Югославска република Македония. Ще дам думата отново на Бодил. Предполагам, че ще обсъдим и двата доклада едновременно. Председателя, да, споразумението между есе и Албания е стута на действия и Европейски съюз и бивша Югославска република Македония за статуса на действие, провеждане от Европейската агенция на гранична брегова охрана. Става дума за процедура по съгласие. Заедно ще ги разглеждам. Имаме критичен подход към действието на агенцията в трети страни решихме, че действията са необходими, но формата трябва да е ясна. Има нужда от определен обществен и демократичен контрол и ясно поемане на отговорност. Най-напред Албания и Вишегославска република Македония. Става дума за сключване на поредица от е, споразумения и изграждането на определена рамка. Споразумението трябва да спазва основните права, правото на обежище, основните права на човека, недопускане на изтезания, правата на детето и така нататък и функциониращ механизъм е, за обжалване е много необходим и е необходимо правилата да бъдат много ясни от гледна точка на наказателното право и административната отговорност. Е, комисията следва да предостави всички необходими документа, за да може парламента да осъществява своята работа по приемане на тези документи и измененията трябва да бъдат внесени до 28 ноември. Но всъщност тук става дума за процедура с да или не. На 10 януари е датата предвидена за гласуването в комисията и се надявам, че ще можем да гласуваме за Албания и Бивша Югославска република Македония едновременно. Но не съм сигурна, че ще можем да получим всичко необходимо за Македония, но ще видим. Става дума за следването на един и същи модел и аз се надявам, че ще успеем да гласуваме целият текст. Благодаря. Благодаря, Бодил. Срока за внасяне на изменения не би трябвало да има такива 28 ноември и всички трябва да гласуваме за. Натали е единствения докладчик в Сянка. Искате ли да кажете нещо? Да, Клод, само е, съвсем набързо тези две решения на съвета за одобряване на статуса на действия с Македония и бивше, с Албания и бивше Югославска република Македония. Става дума за трети страни. Трябва да имаме пълна яснота и Текста трябва да бъде пределно точен. Благодаря за свършената работа. Благодаря на Бодил за изразената позиция по двете решения. Ще добавя само един елемент, който тя не спомена изрично, но който очевидно тя познава добре, а именно споразуменията да спазват основните свободи, като предвидят възможност за механизъм за подаване на оплаквания както е в двете решения и като докладчик в сянка по преразглеждането на Frontex. Мисля, че ще го обсъждаме утре. Аз съм наясно с значението на тези мерки и мисля, че трябва да направим всичко възможност да приемем множество, е, голям брой мерки е, и да се погрижим е, да се предвиди всичко необходимо, за да се прилага добре споразумението. Това е особено важно днес с оглед на ситуацията по външните граници и по отношение на взаимоотношенията с трети страни. Благодаря, Натали. Това беше процедурен въпрос, но той е много важен. Става дума за Агенцията за гранична брегова охрана. Бодио, ти си съгласна с всичко. Няма да се внасят изменения. Трябва да гласуваме както е предвидено след 20 ноември. Има ли още един документ, по който работиш, Бодио? Благодаря много. А ти си докладчик сянка и по следващите доклади. Следваща точка е временен документ за пътуване на Европейския съюз. Ще се разглеждат измененията, които са общо 15. Кинга е тук. Кинга Гал е докладчик по това досие и затова ще й дам думата. 15 изменения. Заповядай, Кинга. Благодаря, Клод. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната им работа и подкрепа. Проведахме заседание на докладчиците в Сянка, където изяснихме много от елементите. Аз представих вече предложението, но нека да подчертая още един път, че това предложение на комисията има за цел да опрости формалностите за европейски граждани, които се намират в трети страни и документът им за пътуване по, по, да, по определени причини е изчезнал да получат документ за пътуване, за да могат да се върнат от дома. Това не е нов инструмент, той беше представен през 1996 година за пръв път много се промени от тогава насам и в сегашната си форма тези документи не отчитат съображения, свързани с сигурността, не осигуряват защита срещу измама и фалшифициране. Ето защо много държави членки вече не издават подобни документи и затова е необходимо да се предвиди нова форма. Има е предвидено и правно задължение. Решението от 1996 година не съответства на директивата за консулска защита от 2015 година в резолюция от 2017 година парламента настоява комисията да направи предложение за по-сигурен формат на документите за пътуване. Според мен това предложение засилва характеристиките на сигурността на документите, временните документи за пътуване и намалява опасността от за фалшифициране. Крайният срок за внасяне на изменения беше 5 ноември. При представянето на доклада е, и докладчиците в Сянка го потвърдиха и се съгласиха да не внасяме изменения, е, за да, изме... да утвърдим предложението, да бъдем по бързи за да е, насърчим държавите членки да бъдат по-експедитивни, тъй като това е в интерес на нашите граждани е, и да могат да получават помощ от консулските служби, когато изпаднат в трудна ситуация. В крайна сметка бяха внесени 15 изменения. Аз няма да подготвям компромисни изменения, тъй като а, решихме да, да няма изменения. Ще, пред, ще подложим 15-те изменения на гласуване. Според мен е много важно да вървим бързо, защото по с това досие можем да дадем пример за, за това как Европейския съюз може да се доближи до гражданите. Така, гласуването, казва председателя, ще бъде през декември. Аз не знам какво е, е фигурира в тези изменения, но ние не насърчаваме повече активност. разчитаме гласуването да бъде другия месец. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? А Катерина, ти са измененията ли искаш да говориш? Заповядай. Благодаря, Клод. Искам да се изкажа благодаря на Кинга Гао и на всички колеги докладчици в Сянка за свършената работа, благодарение на която успяхме бързо да преразгледаме нормативната база за този временен документ за пътуване. Всъщност е, беше взето неформално решение между докладчите в сянка да не се внасят изменения, за да се ускори процедурата. Заедно с това двама колеги а, решиха напълно легитимно да внесат изменения и моята позиция е същата като на колегата Кинга Гал. Ще ги обс... Ням... Ние ще ги обсъдим, но ще гласуваме отделните изменения. Някои са важни за групата на социалистите демократите, тъй като те имат за цел да подсилят защита на основните права и на личните данни и има и изменения за, за унищожаване на временния документ при изтичане на срока, като се гарантира поверителност на личните данни. Има и, и изменения, свързани с валидността на документа и възможността гражданите да бъдат, да, да се върнат в родната си страна. Други изменения заслужават обсуди, допълнително обсъждане, което ще проведем следващите седмици. Аз съм убедена, че с оглед на доброто сътрудничеството между нас е много важно да намерим най-доброто решение и да спазим предвидените срокове и да приемем този документ, който е много важен за граждани, които се оказват в трудно положение. И така ще работим и ще работим в дух на пълно сътрудничество. Благодаря, Катерина. Извинявайте, аз трябваше да кажа, че ти си докладчик в сянка за социалистите и демократите. И както обикновено, ти положи много усилия. Благодаря и на Кинга. И така. Искахте ли да кажете още нещо? Благодаря много, колеги. Обсъдихме въпрос за временен документ за пътуване в ЕС. Преминаваме към следваща точка. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Господин Мамикин ще представи текста и измененията. Андрей Ще представиш ли измененията? Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Радвам се, че днес имаме възможност да обсъдим доклада за пускане, предлагане на пазара използване на прекурсорите на взривни вещества. До крайния срок получихме 72 изменения и благодаря на колегите за участието. След като обсъдихме тези изменения, мога да кажа, че те водят до сближаване на позициите. Предложенията, както и основните идеи, представени от колегите на последното заседание на 18 октомври, бяха в горе-долу в една посока. Измененията са в правната служба и се превеждат. Очаквам преводите да са готови на до 23 ноември. Едно от измененията е свързано с фермерите и благодаря на госпожа Гризбек за това, че направи това предложение, тъй като се осигурява повече яснота и сигурност. Това съответствие на позицията на съвета. Госпожа Гризбек участва в формулиране на дефиницията на съмнителни сделки. Аз обаче бих настоял да има 24 часов срок за докладване за подозрителни сделки бихме могли да приеме 48 часа, като опасността, като опасността е да се да изгубим време. Както знаем, времето тук е много важно. За един опитен човек му е необходим половин час да създаде, да разработи бомба. Друг въпрос е свързано с съображението посредническата дейността на посредниците и на пазарните субекти при предоставянето на информация. Някои депутати от Европейския парламент направиха ценни предложения комисията да публикува насоки на всички основни езици има един въпрос, който трябва да бъде обсъден, е свързан с член 15, а именно предложението комисията да приеме делегирани актове към анекс 1 и ако не осигурим тази възможност на комисията, ще се върнем към статуквото. А целта на този регламент е той да бъде по-адаптиран към новите обстоятелства в сравнение с документа от 2013 година. Освен това, парламента има надзорна функция на делегираните актове на комисията, така че ние така че, бих, така, че е, ние ще осъществяваме надзор, ако комисията въведе, внесе нови вещества. Е, мис, мисля, че сега е момента да засилим сигурността. Има много изменения, които са идентични, което ще улесни дейността ни и като важна допълнителна, като допълнителен въпрос искам да кажа, че се разговарях с госпожа е, комисария Кинг, той, с господин Кинг, той каза, че е много важно важно да обсъдим въпросите, свързани с мрачната, тъмната мрежа при търговията с оръжията. Той подкрепи проекто доклада, подкрепи и графика, имайки предвид, че сме в края на мандата, е необходимо да използваме времето добре и аз предлагам да се уреди техническа среща следващата седмица, за да се договорим за основните изменения и компромиси и текста да може да са гласува 10 декември. Гласуването в пленарната зала ще бъде през януари. След това ще има трилог, що се отнася до съвета. Мандата за, от Корепер се очаква да се даде на 12 декември. Благодаря, господин председател. А, сега думата имате пак вие, за да могат и други колеги да се изкажат. Вие искате да се изкажете от името на Томас Деховски, който е докладчик в Сянка от НП. Господин Ждеховски ме помоли да прочета неговите коментари и казва, че това предложение не може да не се преводства. Експлозивите се използват по различни начини и има опасност от разработване на нови методи за разработване на а, бомби. За това имаме нужда от нови правила за прекурсори и има нужда от правила за докладване за съмнителни сделки. След разговори с търговски разнователни агенции, господин Здеховски се опитва да избегне въвеждането на нови административни тежести. Той казва, че приветстваме предложението и се надяваме, че ще има широк консенсус така че да, се, да противодействаме на заплахи срещу сигурността. Наталия докладчик Сянка, искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Да, благодаря, Клод. Няколко думи по измененията по това много техническо досие. Както напомниха различните колеги, много техническо, но много важно досие с оглед борбата срещу тероризма, а именно става дума за превенция на атентатите чрез изработване на бомби. Както напомниха колегите, ние имаме предвид две неща. Първо да изясним някои елементи, второ да улесним е, е, обмена на информация между заинтересованите лица, производители, е, различни организации. Необходимо е всички да познават добре законодателството и то да може да се прилага лесно. Що се отнася до измененията, е, докладчик е, напомни, е, става дума за подозрителните сделки, много важна идея, тъй като тя това, тази идея, това понятие съществува в различни части. Също така въпроса за фермерите, ние трябва да работим по тези елементи. Вторият елемент е свързан с обмена в измененията аз се опитах да внеса идеята за редовен обмен на информация между репресивните органи, контролните органи, економическите субекти, търговците на пазара, особено онлайн пазара, но и съответните професионалисти, така че посредством добро разбиране да се осигури добро спазване на регламента. Що се отнася до националните информационни центрове, аз мисля, че е много важно те да бъдат платформа за обмен на информация е, и също така в измененията се опитах е, да уточня елементите, които следва да бъдат включени в основните насоки, а именно е, как е, да се разпознават и, да се сигнализират подозрителните сделки и е, прекурсорите на вривни вещества да могат да бъдат съхранявани в условия на сигурност, след като бъдат закупени. Друг въпрос, който искам да спомена много бързо по съдържанието, говорим за регламент, т.е. става дума за разпоредби, които ще станат непосредствено част от националното законодателство. И трябва да направим така, че текстът да бъде ясен, възпитателен, прецизен, да може лесно да се прилага. Аз реших да предложа премахване на 24-часовия срок и слушах, разбира се, позицията на нашия докладчик и мисля, че има нужда от допълнителни дискусии не е достатъчно а, идеята да бъде включена в текста да се прилага от заинтересованите лица. Става дума за прекурсори, които имат вреден ефект. Аз подкрепям основните елементи, предложени от нашия докладчик, по-конкретно и информация за лицата, които купуват законни прекурсори. И както беше казано след срещата с комисария Кинг, възниква проблемът с онлайн пазара и а, тъмната мрежа и, а, сигна, и подаването на сигнал за подозрителни а, сделки. Ето това е, е в основни линии моите изменения. Благодаря на докладчика и е, ще го работим е, заедно, за да можем да гласуваме през декември. Благодаря. Връщаме се към докладчика. А, съжалявам, Бодил. Да, Бодил е докладчик в сянка от името на зелените. Да, благодаря. Аз бих искала също да посоча, че ние сме положително настроени в нашата политическа група към това предложение на комисията. Необходими са промените, които се предлагат, за да предотвратим и е, терористични действия, но и за да засилим превенцията и да предпазим населението от действието на различни химически съединения. Освен това, така, посредникът на пазара също според нас трябва да изиграе една много съществена роля. Данните на купувачите съгласно предложението се е, съхраняват е, една година. Е, става дума за доста големи масиви от данни. Би трябвало да помислим сериозно за срока. Опитах се да чуя превода на, не само на моя език, но и на английски и не успях. А може би ще повторите това, което от току-що казахте. Да, смятаме, че предложението е важно, тъй като по този начин се засилва превенцията срещу тероризма, а също и срещу замърсяването и поставих въпроса за съхраняване на информацията, но за срок от една година. Да, благодаря. Струва ми се, че всичко се спрело да бе наред. И така, Анджей, Андрей, може би, също желая думата за заключителни думи нищо повече, освен да благодаря на всички, които взеха участие и най-вече на докладчицата в тянка за доброто сътрудничество. Добре, 10 декември е, продължаваме с темата и сега преминаваме към 10 точка. Е, разследвания не а, е, защита на, девета точка, извинете, защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Либе е асоциирана комисия по тази тема. Както знаете, ние проявяваме особен интерес, особено в контекста на нарасналите предизвикателства и проблеми, така че следим отблизо темата с огромен интерес. Давам думата на докладчика, който ще представи своето мнение за измененията. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Всъщност в среда миналата седмица получихме и последните изменения. 144 общо на брой. Е, естествено, нямахме възможност да проучим всички внимателно. Е, още повече, че имахме и заседание на докладчиците в, в Сянка. Е, моите колеги е, в общи линии е, заявиха с какво са съгласни и с какво не. Е, струва ми се, че се очертава един добър текст като цяло. Да, има неща, които се приемат от всички и други, които са противоречни, така да се каже, спорни. Ще се спра именно на спорните въпроси. Единият спорен въпрос е разширяването на обхвата. Тоест, да говорим не само за върховенство на закона, но и за демокрация. Това е, така да се каже, последната граница послед... на възможното но аз лично смятам, че върховенството на закона в крайна сметка обхваща естествено и правата, и основните права и принципите на демокрацията. Е, при всички положения, е, ако включим и тези две е, допълнения, тогава ще разширим обхвата. Но върховенство на закона, според мен, е така едно понятие, което съдържа много аспекти в себе си и включва и тези въпросни принципи и основни права. И още нещо – Създаването на панел на един експертен орган, това е много важен въпрос. Крайният ползвател на средствата от европейския бюджет не би трябвало да става жертва на лошо администриране – А гражданите понякога се оплакват именно от това, че на практика са жертва на една лошо действаща администрация. И ние трябва да ги защитим. Е, и за тази цел се предлага създаването на един неутрален орган, така наречения панел, в който участват експерти е, този експертен орган, според мен е много подходящо предложение. В... Но веднага се започва с подозрения за политическо, идеологическо влияние е, и така нататък, особено когато става дума за взимане на сериозни, трудни решения. Но ще видим какво точно е, ще се случи е, от тук нататък. Ще трябва да поработим по компромисни текстове. Аз съм при всички положения убеден, че ще получим, че ще постигнем добро компромисно решение, тъй като докладчиците в сянка са много интелигентни и приятни хора. Вие говорите за докладчиците в сянка. Да, добре. Те са именно тези приятни и интелигентни хора. И кой от всички тези приятни и интелигентни хора ще пожелая сега да вземе думата? За НП е господин Адемов. Добре, господин председател. Скъпи колеги, изказвам се от името на господин Емил Радев, докладчик в Сянка за Европейска народна партия, чийто полет, за съжаление, закъснява и той не успя да дойде на време. Всички сме съгласни, че върховенството на закона, демокрацията и основните права в Европейския съюз трябва да бъдат защитени. Затова имаме процедура по чл. 7 от договорите на Европейския съюз. Проектодокладът и предложенията за изменения, които обсъждаме днес, обаче се опитват да създадат механизъм, за който няма правна база в европейските договори. Вместо да бъде създадена ясна връзка между нарушения на върховенството на закона с изразходването на европейски средства, повечето изменения правят предложението за регламент доста всеобхватно, което е правно неиздържано. По този начин ще бъде убито едно тъй или иначе критикувано предложение. Така че се надявам колегите да помислят внимателно дали искат да приемем доклад, който ще бъде директно отхвърлен като незаконен, или искат да създадат работещ механизъм, който в същото време няма да доведе до загуби за крайните бенефициенти на европейските средства, а именно европейските граждани. Благодаря за вниманието. Да чуем и господин Юрек. Да, благодаря ви. Аз не знае дали приятната атмосфера по време на нашите заседания ще ни помогне, е, тъй като сме на много различни е, мнения. Трудно ще бъде е, за докладчика, колкото и да е симпатичен и е, сериозен специалист, е, да преодолее тези големи е, е, различия. Много важно е, естествено, е, да видим как точно ще се формулира заглавието на резолюцията. Е, и на целият документ. Е, това е изключително важно. Дали става дума само за върховенство на закона и за е, е, прилагане на върховенството на закона и принципите на правовата държава или за а, така, широко разпространено незачитане. Най-вече имаме предвид решенията на съда. Има а, а, много разминавания в мненията, най-вече по отношение на а, прилагането на а, принципите на правовата държава и а, те до някъде са свързани всъщност с прилагането на процедурите, предвидени в член 7 от договора. Подписалите договора държави заявяват, че нито една от държавите няма право да нарушава тези правила и принципи. Но също време имаме и втори член. където всъщност не се посочва изрично, че става дума за държави членки, които приемат принципите на демокрацията и ги прилагат на практика и така нататък. И от тук се получава всъщност противоречието. Имаме член 2, имаме и член 7. Е, държавите членки всъщност са посочени в член 7. Е, и 10 е, държави от настоящите държави членки, в крайна сметка, така са показали, че не винаги прилагат принципите на правовата държава и какво можем да направим в такъв случай? Това е въпросът. Има и още един въпрос. Става дума за колективна чест, ако щете, дори във връзка с този проект. Не би трябвало, естествено, както казва нашия докладчик, гражданите да страдат. но същевременно атакуването на една държава член е атакуване и на гражданите. Поне гражданите така го възприемат. Гражданите на съответната държава член. Би трябвало да помислим за всички тези аргументи и е, изказаните различни становища. Как бихме могли да кажем, че в една държава член, да кажем А, е, са нарушени принципите на демокрацията и е, същевременно е, се нарушават, така да се каже, принципите, които са свързани с е, член 7 и как да обвиним Европейския съвет на практика, че нарушава тези принципи, защото държавите членки са вътре в този съвет. Софи, Това изказване показва е, още веднъж, че ние се нуждаем от, едно такова, е, от един такъв механизъм. Аз не съм съгласна с вас, господин Юрек. Това не е тайна. Е, това, че да кажем, тук е, е, се ръководим от принципите на демокрацията и определено мнозинствата по този начин не означава на практика, че действително винаги сме особено демократични. Е, гражданите, хората са много по-важни от правителството. Това е, е обаче обратното на вашата идея за демокрация. Вие смятате, че правителството, така да се каже, и е, решава нещата по отношение на демокрацията. И... А ние тук смятаме, че правата на човека и принципите на демокрацията, доколкото те са реално спазени, те, те определят Европейския съюз. Целият този инструмент на условност и определене на условия не ми харесва особено много. Търсим естествено прагматичен път, за да покажем какви са стандартите, какви са принципите и също трябва да очертаем и рисковете, защото в момента става дума за някаква смесица между санкции и е, условия. Всеки път е, на практика, когато говорим за условия, споменаваме и санкциите и обратното. Напълно нормално е да е, се зачитат всички стандарти, всички принципи, е, възприяти в, и приети в Европейския съюз, като се започне от член 2 в договор санкции, е, упражняване на натиск е, не означава не, непременно, че ще е, има пряко влияние върху гражданите. Естествено, гражданите са данакопаците, а пък вноските за европейския бюджет са се плащат от държавите членки, а те ги взимат от данъчните постъпления. Така че, макар и косвено, има нетно отражение върху дънакоплатците, върху гражданите. Как точно да намерим точния механизъм. Ние и приехме една резолюция тук. Това е част от законодателната дейност на Европейския парламент. Комисията на практика предлага нещо, което, така да се каже, не е свързано с оценка на въздействието, с някакъв по-задълбочен анализ, с изследвания, проучвания. Така, импровизирано, за една седмица ни се стоварва това нещо на маста и на практика няма правно основание а, за точно това е предложение, макар да се, че темата е много сериозна и трябва да се подходи сериозно към нея за това как точно Европейския парламент, Европейския съвет, европейските институции, националните парламенти и правителства трябва да взаимодействат и как да прилагат върховенството на закона. Но в е, този случай, така да се каже, е, се прави едно упражнение на служителите е, е, в комисията. Съжалявам, че трябва да го кажа, което не е никак убедително, направо спорно. Добре, е, предлага се разширяване на обхвата, включване и на принципите на демокрацията и основните права. Те са включени в член 2 това е, така да се каже, връзката и е, е, основанието. Вие предлагате е, експертния панел. Точно това е в посоката, по която е поела и комисията. Те искат да направят нещата технократски ще трябва да определим условията, ако желаем да запазим кондиционалността, но при всички положения ще трябва да имаме предвид необходимостта от обществен дебат и връзката между условията и е, е, санкциите и някои други предложения, които е, вие сте включили в измененията. Е, благодаря. И... Така. Имате ли някакви е, други аргументи? Да, трябва да реагирам. Мисля, че Софи не е разбрала моето тълкуване. В никакъв момент не съм считал, че се идентифицира правителството с гражданите. Казах само, че в едно демократично общество правителството представлява на първо място большинството от гражданите. И позицията е, че не представлява никого. Това не е демократично, защото става дума за едно плуристично общество където и правителството и опозицията са легитимни. И трябва да се вслушваме в аргументите и на мнозинството и на младсенството. Според мен позицията на Софиин Фелт е противоречива. Аз непрекъснато говоря за това в парламента, че когато действаме като мнозинство, сме непогрешими, тъй като большинството от държавите, които не са квалифицирано мнозинство според договора, не представляват нито Европейския съюз, нито мнозинството от нашите държави, нито официалната позиция на Европейския съюз. Това, което аз отстоявам, са принципите на върховенството на закона и действията на Европейския парламент. Това е. Всичко, което казвам господин Юрек е, че едно правителство, което има мнозинство в парламента, не непременно има мнозинството от гласа на народа. И второ, да имаш мнозинство не означава, че можеш да правиш каквото ти хрумне. Да, нека да приключим до тук този спор. Сесил Кенге дойде малко по-късно. Тя е докладчик в сянка от името на социалистите и демократите. Сесила, имаш думата. Благодаря ти, Клод. Ще бъда много кратка. Ще благодаря на докладчика за проектостановището и за усилията, които се полагат за постигането на компромис между различните политически групи. Общността се базира на споделени ценности и те са в основата на съществуването Това трябва да намери отражение във всички наши политики, включително бюджетната политика. Високо оценя направеното от докладчика за разширяване обхвата на регламента и освен за върховенството на закона, да се говори за ценностите на Съюза. Мисля, че това е правилна стъпка. Моята група вноса изменения, които конкретизират, че върховенството на закона трябва да върви ръка за ръка с демокрацията и основните права. Това са трите взаимосвързани аспекти. Те не могат да, изключват, да се изключват взаимно. Има също някои проблеми с правното основание, както чухме и днес, но мисля, че правната ни служба ще отстрани тези оставащи трудности и ще се стигне до механизъм, който ще се задейства в случай, че са застрашени ценностите на Съюза. Аз вярвам, че ще можем да изчистим тези проблеми и да постигнем компромис, който да удовлетворява всички ни. Благодаря ти, Сесил. Господин Тарикабрас, на 3 декември ще се гласува. Да, съвсем накратко. Както виждате, господин председател, има някои спорни аспекти и съм убеден, че ще ги разгледаме по най-добрия възможен начин. Благодаря ви. Радвам се, че сте на такова мнение. Благодаря ви за положения труд, господин Тарикаврас. Сега трябва да побързаме, тъй като действително дневният ни ред беше много дълъг. Точка 20 за щита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент. Има предложение за директива представена от комисията след скандала Facebook Cambridge Analytica. Либия трябва да изготви становище съгласно член 53 от правилника. Веднага давам думата на докладчика Софи Интвелт. Да, господин председателю, става дума за становище, не за голям доклад, но по тема, която привлече доста внимание през последната година след скандала Facebook Cambridge Analytica. Това предложение изглежда отразява желанието на Европейската комисия да направи нещо, да предприеме някакви действия. Това, което на практика предлагат е един инструмент за налагане на финансови санкции – върху политически партии или фундации, които преднамерено влияят е, или се опитват да повлияят на изхода от европейските избори. И мисля, че от тук точно тръгва проблема, защото да се опиташ е, да влияеш е, на изборите или резултата от изборите, не се ли нарича това кампания, не е ли това, което всички ние правим? Тогава въпросът е какво точно имат предвид, какви действия имат предвид. За мен това не е ясно. Също предлагат процедура, която да се задейства, когато орган за защита на данните излезе с решение, от които става ясно, че има нарушение на правата, правилата за защита на данните, свързано с политическата дейност на дадена политическа партия или фундация. И след това има цяла една процедура. Аз съм внесла изменения, които според мен правят тази процедура по-правно издържана. Но въпреки това продължавам да смятам, че не се решава основния ми проблема, именно, че аз не съм сигурна какво точно се опитва да разреши комисията. Ако една партия е нарушила правилата за защита на данните, е нарушила тези права и ще бъде глобена съгласно а, общия регламент за защита на данните. Така че ние имаме процедури и за това не ми е точно ясно какви точно действия визира комисията. Какво смята комисията, че не се не е обхванато от съществуващото към момента законодателство. Това е голямата въпросителна за мен. Може би, тъй като все още не са направили оценка на въздействието, може би ще се струва да изготвят списък от доклади, по които не се правят оценки на въздействието. Мисля, че ние не получаваме никакви предложения за законодателни актове, които идват с оценка на въздействието. Добре е да видим една оценка на въздействието, за да е ясно за какво става дума, какви проблеми решаваме с това законодателство. Комисията казва, че няма да предлага ненужно законодателство и аз искам по-добре да разбера каква е добавената стойност на този акт. Ще внеса изменения, свързани с това, че трябва да има по-ясни правила, кога тази процедура се задейства, а не когато има решение от надзорен орган – след окончателно решение на надзорен орган и прочее, и прочее. Като цяло, дори моите изменения да затегнат малко процедурата, аз държа на отговор на основния въпрос. Благодаря ти, Софи. Това е много интересно. Отговорната комисия АВКО и докладчикът от АВКО може би ще разгледа големите въпроси, например, кой прави политическата реклама, какво точно става. Никой не спори относно повлияването на решенията на хората, защото това се съдържа в една предизборна кампания. Позволя ми да приключа. Но влияние, повлияние на действията, това, което беше направено от Кембридж Аналитика, и дейност, която не е незаконна, но за, която е незаконна, но за сега не е обявена за такава, която може да е незаконна в една юрисдикция, а не в друга. Например, ако има такива правила в САЩ, а няма такива в Европейския съюз или в отделни държави членки, става дома е, за това. АВКО работят по тези въпроси. Те ще се занимават, може би, с въпросите за предизборната реклама. Хората трябва да заявяват кой точно стои за всичко това. Моят коментар се отнася за това, че нашата комисия трябва да се вмести в нишата, която е свързана с защитата на данните и някои специфични елементи има списък е, от действия, които могат е, да дадат добавена стойност от страна на Европейския съюз. Е, така че аз със сигурност ще внеса някои предложения в този смисъл. Но да се твърди, че става дума само за кампания, има повече. Да, има кампания от една страна и незаконна дейност от друга страна, но ако е незаконна, тогава не е необходимо законодателство, защото е незаконна. Затова въпросът е как дефинирате това, което според нас трябва да се чита за незаконно като дейност. Дори а, ние да отговаряме само за една малка част, не трябва да се втурваме за приемането на законодателство, само за да демонстрираме активност. Не, ние не прибързваме. Имаме европейски избори, които предстоят. От друга страна е доказано, че има намеса в изборите. Съществуват тези елементи, които трябва да се отчитат. Нещата опират също и до качеството. Аз съм убеден, че ще има добавена стойност от някои инструменти на Съюза. Това, което казах и по-казах, по-рано казах е, че АВКО сигурно ще се занимаят с въпросите свързани с изборите, кой е източника на политическата реклама, че трябва да е ясно кой е този източник. Становището ни, макар да не е толкова голямо, по член 53 ще е от значение. Не, аз не съм казала подобно нещо, казва Софин Фелт. Говорим за целева а, реклама. Странно е, че говорим за, по този въпрос. Европейският съвет отказва да направи сериозна работа по въпросите на закрилата на правото на личен живот в електронното пространство. А, и може би така ще се решат някои от проблемите, които ти поставяш, господин Мораеш. Не, въпроса за Кембридж аналитика не се разглежда от общия регламент за защита на данните, а по-скоро от и privacy. Да, ние трябва да имаме мнение за това, което става в Фейсбук, което е неприемливо. Затова аз се насърчавам да изготвя становището. Може би там нещо да посочим като конкретния инструмент, който според нас трябва да бъде прият, тъй като и си, ще разгледа някои от тези въпроси, които не са обхванати от общия регламент за защита на данните. Въпреки това, считам, че това становище ще бъде много важно. Господин Форти от Европейската комисия Искате ли да кажете нещо? Благодаря ви много, че ми давате думата. Аз няма да ви отнема много време. Искам само да реагирам на казаното от госпожа Интвелт, чрез тази мярка, която е в допълнение към измененията, които бяхме вече направили през годината, за да гарантираме че ще има налагане на санкции, ще има правила, така че политическите партии и фундации да работят нормално, да не се използват от определени личности по неприемлив начин. Правилата са обхванати от регламент, общия регламент за защита на данните ако се нарушават разпоредбите на GDPR, ще има санкции. Целта ни тук е, че когато политически партии използват нарушаване на неприкосновеността на данните, като има насочване конкретно към дадени хора, дори ако им се наложат санкции по общия регламент за защита на данните, тъй като са го нарушили, могат да ни бъдат санкционирани по регламентите, които регулират дейността на европейските политически партии и фундации, което е свързано с финансирането. Ние не искаме такова финансиране да не се предоставя на онези европейски политически партии, които чрез нарушаване на общия регламент за защита на данните се опитват негативно да повлияят на предизборната кампания. Целта е да не се допусне злонамерено нарушаване на правилата от европейски политически партии. Господин Мораес, това, което те казват, е доста важно според мен, тъй като общия регламент за защита на данните не е съвършен. Това, което казва комисията тук е, че съгласно този регламент е, има неща, които не са обхванати. Така ли е? Тоест, политическите партии могат да предприемат дейности, например, чрез Фейсбук, е, и да публикуват злонамерено материали, нещо, което остава извън обхвата на регламента. Госпожа Интфелд, аз не съм юрист, учила съм история, но разбирам малко от право. Ако не налагате санкции, трябва правно да поясните какво точно е нарушението. Трябва да дефинирате какво означава ако кажете, че е нарушено общия регламент за защита на данните, злонамерено. Какво означава злонамерено? Има много партии, които използват подобни методи, за да спечелят изборите. Аз може да съм ужасена от техните идеи, но... А, господин Морес, дайте ни пример. Комисията Санкциите са определени в общия регламент за защита на данните. Това, което целим тук е начина по който политическите партии използват това нарушение на личните данни, за да повлияят отрицателно на кампанията за европейски избори. И това не е преценка, която трябва да се направи от комисията. Това е процедура, която е дефинирана в изменението, където се а, говори а, за а, усилия, полагани а, от а, органа, създаден под GDPR, а, както и Европейския парламент и съвета. А, също и това, което се докладва като незаконни действия. В този смисъл има санкции, които се налагат. Тоест, една партия може да бъде санкционирана два пъти за едно и също нарушение. Санкция по GDPR и така ли е? Госпожа Ентфелд, е, трябва много внимателно да разгледам това, тъй като не ми се струва, че е правно издържано. Трябва да се дефинира точно какво се има под злонамерена цел. С, с изключение на моята политическа партия, всички партии са злонамерени по моя гледна точка, тъй като не сме съгласни с тях. Това е доста неясно. Близко сме до това да се дефинира какво могат или какво не могат да правят политическите партии. Добре, аз ще разгледам отново този въпрос и в скоро време ще представя проекта на становище. Господин Мораса, аз бих искал да можем да продължим тази дискусия, но трябва да преминем към следващата точка от дневния ни ред. Съжалявам много. Пожелавам ти, София, успех е, при изготвянето на становището. Да, това е истински кошмар е, да имаме подобна толкова сложна дискусия в рамките на две минути. Добре, 11 точка е следващата, която ще разгледаме. споразумение за адекватност на защитата на личните данни с Япония. Разполагаме с нула време. Може би комисията. Okay, where are we for time? Okay, colleagues, the next point is the Japan Adequacy Agreement, and just to update colleagues, the Commission. Така, колеги, следващата точка е адекватно защита на данни от страна на Япония. Комисията представи проект за решение за изпълнение по нивото на адекватна защита, предоставено от Япония. Това е първото решение за адекватност, прието в съответствие с регламента за защита на личните данни. Координаторите на Либе решиха по време на заседанието на 27 септември да подготви проекто предложение за резолюция, за да изразя становищата на комисията Либе по отношение на проекта за изпълнение на проекта за решение за изпълнение, представен от комисията. Документът е подготвен след като се получиха становища на политическите групи. Представено е балансирано становище и смята се, че адекватността от страна на Япония е пробив, но въпреки това са необходими пояснения с оглед на някои важни въпроси. И така, най-напред е, ще дам думата и на докладчите в сянка. Господин Коелю, чакате е, търпеливо от доста време. Така, ще бъда докладчик в сянка от името на господин Бони. Искам да подготвя за, про... за представения проект. Господин Бони иска да подчертая, че решението е много важно по, в областта на защита на личните данни. За първи път Европейския съюз и, трети стран, и трета страна постигат споразумение за адекватно ниво на защита по член 46 от регламента за защита на личните данни. По този начин ще създаде най-голямата зона за безопасно и, за безопасна и сигурна размяна на данни. Това е много важно и в светлината на споразумението за економическо партньорство. Това ще помогне и за отношенията между Европейския съюз и Япония по споразумението и двете страни взаимно признават своите системи за защита на личните данни за адекватни. Това ще улесни безопасен обмен на данни без необходимост от допълнителни стандартни договорни клаузи, за да се гарантира адекватно ниво на защита. Япония наскоро модернизира своето законодателство на личните данни е, с което се засили сближаването между двете системи. Трябва да се отдаде дължимото е, на усилията положени от е, Япония. Трябва да отчетем значението на това споразумение. Правилата на Европейския съюз се превръщат в глобален стандарт – е, като мотивира трети страни да адаптират своите законодателства в съответствие с това на Европейския съюз. Това е етап към реализация на ролята на Европа като е, лидер в областта на защита на личните данни. good faith switches their system to meet European standards and offer adequate protection equivalent to the European rules, but also to other countries. Също така ще се осигури адекватна защита и за други страни. Ясно е, че от европейска страна искаме да направим така, че регламент за защита на личните данни да се е, спазват. Трябва да отчетем, че това решение е за адекватност и еквивалентност, а не за точно съвпадение. Накрая искаме да кажем, че Европейския съюз следи процеса, но не бива да бъде прекомерно критичен и този предпазлив подход ще намерят отражение в измененията, които ще внесем. Софи има думата. Нямам какво особено да добавя. Съгласна съм почти с всичко, особено с после... но не с последния коментар. Мисля, че ние трябва да бъдем много критични. Много от нашите въпросителни са включени в проект за доклад и ние ще огледаме критично окончателния текст, но всичките ни въпросителни са намерили отражение. Ще дам думата на комисията, но преди това искам да кажа, че вече получихме коментари от служби на Европейската комисия. Тази седмица ще има техническо заседание, за да обсъдим за техните коментари. Господин Дженкарели, заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че дадахте възможност техническата среща да се проведе в края на седмицата. Благодаря за проекта за революция. Радваме се, че тя подчертава значението на констатациите за адекватност, за, за Всъщност това не е първата адекватност по общия регламент, а първата адекватност от партньор, който реши да следва подхода на общия регламент от индивидуалните права до създаването на орган защита на личните данни. Също така, това ще бъде първото решение за адекватност от страна на голям играч в Азиатско-Тихоокеанския регион. А, това е район, който има стратегическо значение по много причини, но това е първото решение за адекватно и знам, че това е важно за парламента, който прилага новия подход към потока на данни потока на данни няма да се договаря при търговските преговори, след като се постигне споразумение за високо ниво на защита. Свободно и безопасно преминаване на данните. Сближаването с стандартите на Европейския съюз е от полза е, както за личната неприкосновеност на лицата и за е, търговията. Това е много важен прецедент, когато световни играчи е, се движат в друга посока. Всички сме съгласни със значението на това решение но то не намира достатъчно отражение в проекта за революция, което може да не изпрати ясен сигнал както към Япония, така и други международни фактори, които обмислят доближаване до стандартите на ЕСА някои селективни препратки към общи регламенти или Япония биха могли да създадат впечатлението, че двете системи са доста различни и това хвърля съмнение върху способността на адекватността в Япония да се да съответства на е, положенията в е, общия регламент. Не се споменава факта, че японската система предвижда наказателно-правни санкции, в това число лишаване от свобода за нарушаване на правилата за защита на данните. Всички ние сме съгласни, че наказателно-правните санкции, в това число лишаване от свобода, е санкция, която има по-разобеждаващ ефект от чисто с финансовите санкции. Същото въжи и за други части от резолюцията, например личните данни и личната информация. Нито юриспруденцията на европейския практ, нито други нито друга да се казва, че адекватността предполага пълно тъждество с общия регламент защита на личните данни, а става въпрос за сравнимо ни, ниво на защита на данните. Ако ако подобни сравнения се правят, бихме искали да вземете предвид всички елементи на системата. Има и много други въпроси, които бих споменал. Може би само един. Независимостта на органа защита на личните данни в Япония. В това е тема на член 24. Независимостта на този орган е гарантиран от закона, подобно на гаранциите в общия регламент. В Япония членовете на органа се утвърждават от парламента, в това число защита срещу неправомерно отстраняване – в това число и независимост, защита на независимостта като такава. Независимо от това, е, смятаме, че тази независимост е, е, може да се постави под съмнение. В заключение трябва да бъдем е, конструктивни спрямо партньор, с когото имаме общ подход и ценности. Насърчаваме и други да се присъединят към тенденцията. Това беше и посланието, изразено от делегацията на тази комисия, когато посети Япония миналата година. Както винаги сме готови да работим с вас по това решение и да предоставим необходимата информация. Um, благодаря, господин Джан Карели. Сега трябва да закрием заседанието. Благодаря ви за коментарите. Срока за внасяне на изменения 21 е ноември. Което подлежи на потвърждение. Благодаря ви много. Следващата точка в дневния ред ще се проведе ще се, в друга зала по време на следващото заседание ще чуем доклада на господин Вайден Холцер. Ако за онези, които няма да присъстват, ще се видим утре. Благодаря ви много.